Е, пленарна сесия. Следва изявлението на върховният представител във връзка с а, а, разселването и разрушаването на инфраструктура в, а, на Западния бряг. Давам отново думата на госпожа Могерини. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с благодарности към парламента за това, че поставя въпросите на израелско-палестинския конфликт на дневен ред. А, не знам защо тези разисквания винаги попадат в а, нощната а, пленарна сесия. А, всички ние а, следим. А, мирния процес, който преминава в напрежение. И това е един продължаващ процес и дори и израелско-палестинския конфликт да не е на преден план, ние продължаваме да следим процесите там. Там а, има ежедневни предизвикателства, а наш политически дълг е да поддържаме мирния процес. Процесът на заселване е много предизвикващ конфликти от двете страни. Разрушава се инфраструктура, финансирана от Европейския съюз. Условията на живот на палестинците в ивицата Газа се влушават. Ще бъда ясна. Разрушаването и политиката на заселване не е единственият проблем за този регион. Има и много други предизвикателства. Език на омразата, терористични действия от двете страни и те затрудняват съжителството на хората от двете страни. Липсва обединение и липсва воля за разбирателство. Това води до отчаяние от двете страни и това вреди на стремежа към мир. Смятам, че трябва да следим общата картина. Вие сте избрали да се съсредоточим върху един аспект от този конфликт. Той не е окоръжаващ по много причини и от много аспекти. Въпреки това, ние продължаваме да работим ежедневно за решението да се създадат две държави. Да се върна на проблема с разрушаването. Израел а, разчиства пътя за нови заселници, а, които са а, незаконни по силата на международното право. Европейският съвет нееднократно е заявявал, че Европейският съюз е против политиката на заселници а, на Израел а, отвъд а, линията определена, определена през а, 1967 година, отвъд а, зелената линия а, в територии на бедуините. И нека да припомня, че всички а, ние сме против всякакви форми на насилие а, и сме против ограничаването на свободното движение. Не само защото се застъпваме за спазване на международното право, което правим, но и защото а, подобни действия а, пречат на палестинците да използват своите територии за развитието на собствената си държава и економика. Израел е окупационна сила, но тя е длъжна да пази палестинското население и да гарантира неговото економическо благосъстояние. Знаем, че Европейския съюз прави много за развитието и подкрепя Палестина но политиките на Израел а, смятат много от а, действията на Европейския съюз и подкрепата на Европейския съюз а, за незаконна а, и заплашват а, инфраструктурите с а, разрушаване. А, а, ние се опитваме да бъдем а, безстрастни а, и да не вземаме страна, но да предоставяме хуманитарна помощ там, където тя е нужна. А, така че за нас не е възможно, когато предоставяме хуманитарна помощ, да искаме разрешение от израелската държава, защото смятаме, че това е наше хуманитарно задължение. От началото на тази година около 500 сгради и инфраструктура беше разрушена. Голяма част от тези инфраструктури са изградени с европейски средства. От тогава създадохме специален механизъм за консултации с Израел, за да разискваме пречки пред а, а, намирането на решение на конфликта, включително а, засягащо политиката на заселване и политиката на разрушаване на инфраструктура. А, последният месец е, този механизъм беше приложен а, във връзка с последните разрушения и разселвания, във връзка с нашата политика, приета последният януари. Успехите ни са скромни. Диалогът ще продължи на следващите 6 месеца и ще се решат проблеми, ще се фокусираме върху проблеми, свързани с разрушенията и разселването на хората. Ще се опитаме да постигнем компенсация за конфискуваните и разрушени инфраструктури. Всичко свързано с инфраструктура, връзка с хуманитарни проекти се отразява както на местно ниво, така и на нас. Но проблемът не са средствата, проблемът е настоящето и бъдещето на хората от палестинските територии. Знаем, че само един разумен мирен процес може да доведе до решение. Трябва да се постигне примирие по земя. В същото време трябва да не изпускаме целта от очи, да не изпускаме голямата картина. Тази вечер говорим за един важен въпрос, но не бива да изпускаме от очи цялата картина. Обикновено вие ме молите да го направя, сега аз моля вас да направим следното. Ние продължаваме да работим за решението с две държави, които да живеят в мир и сигурност и по този начин се стремим да разрешим и да прекратим конфликта. Работим заедно с САЩ, Русия, и а, НАТО върху доклад, който ще а, предложи решение на ситуацията. А, този доклад ще можем да ви представим по време на някоя от следващите сесии. А, ние работим върху конкретни а, възможности за реализиране на решението с двете държави. А, и това, което днес изглежда само а, химера и мечта, а, ще поддържаме и за в бъдеще, за да го превърнем в, ре... в реалност. Знаем много добре, че това е единственият изход от омагиосения кръг, който наблюдаваме днес ние упорито работим в тази посока. Знам, че мога да разчитам на вас и на вашата подкрепа. Също така знам, че можем да се съсредоточим върху отделни части от проблема, който разискваме. Но искам да ви помоля по време на някои от следващите сесии да се върнем и да обсъдим самия процес. А, онова, което а, Европейския съюз може да допринесе, френската инициатива, за провеждане на международна конференция в рамките на това, което са резултатите в доклада и искаме да възродим мирния процес, който да доведе до създаване на две суверенни държави. Не искаме всичко да остане само на думи, искаме да преведем а, тези а, думи а, в конкретни действия от страна на парламента. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Могерини. Започват разискванията. Колегата преда за две минути. Благодаря ви много, госпожо Върховен председател. Вие представихте темата, която ни тревожи всички нас разрушенията в района. Проблемът е сложен от една страна поради споразумението от Осло. А, а, и тези разрушения са отговорност, военна отговорност на Израел. Израел твърди, че става дума за незаконно строителство. Вие напомнихте също така кри... Израел критир, е, критикува многократно Европейския съюз е, за това, че той е съучастник в нарушаването на споразумението от Осло. И тъй като аз разбирам само това, че а, съвета изготвя стратегия за разрушаване, би трябвало да се намери компенсация и първо трябва да се обмисли необходимата координация с Израел. Тази а, а, координация съществува на двустранно равнище между държавите членки и Израел по една по-широка перспектива, аз мисля, че разбира се, трябва да се започне отново процес, мирния процес. През последните месеци оставам с впечатление, че има липса на доверие, което наистина е жалко, защото Израел е единствената демокрация в региона. Аз това не бива да се забравя. Знам, че крайната левица не се съгласява непременно с това и те подкрепят терористите. Благодаря ви. Благодаря, колегата Предел. За две минути колегата Бустинаро. Благодаря ви. Госпожо Върховен представител, скъпи колеги, това, което говорим, не е нещо ново разрушенията на сгради, построени чрез проекти на Европейския съюз, е нещо, което се случва непрекъснато и ние трябва да го спрем, защото с всяка разрушена сграда всъщност се разрушава идеята за мира. Тук не става дума единствено за прехосаните пари на европейския дънакоплатец. Не би трябвало палестинските семейства непрекъснато да си търсят ново място и да се местят. Няма политическо споразумение и затова хуманитарната помощ все още е изключително необходима но би трябвало Европейския съюз да се придържа най-вече към дневния ред за мир. Необходимо е да се подкрепя решението с двете държави. Това е единственото възможно решение, което ще сложи край на най-дълготрайния конфликт в региона. Израел би трябвало да зачита международното хуманитарно право и да сложи край на разширяването на своите селища. Израел е много важна държава. Нашето сътрудничество с Израел е сложно. Знаем, че това е суверенна държава, но тя трябва да поеме и своята отговорност. Необходимо е да се съобразява с предприятите международни ангажименти и всичко, което е определя като държава. Европейският съюз е работил много активно в този регион и ние трябва да използваме хуманитарната помощ и да инвестираме в бъдещето на палестинската държава. Благодаря колегата Белдър за минута и половина. Благодаря, господин председател с финансирането на незаконни строежи в зоната С се противоречи на споразумението от Осло. Европейският съюз претендира, че предоставя хуманитарна помощ а, и а, не зачита а, правомощията на Израел. А, това е едностранно вмешателство на Европейския съюз, което задълбочава конфликта между Израел и Палестина. А, освен това, по този начин а, се прахосват средства на денакоплаците. Бих искал върховният представител да престане да поддържа строителни дейности в зоната С, на западния бряг. И в момент, в който се споменават жертвите на конфликта, не се споменават терористичните действия на Хамас. Говорите за решението с две държави, но от страна на Европейския съюз Хамас изобщо не се споменава, което е лицемерно и безотговорно. По този начин се дисквалифицирате сами като партньори на Израел и на държавите от региона. Трябва да бъдем по-разумни и да не прибавяме допълнителна криза към тези, които вече мъчат Брюксел. Благодаря колегата Бо... Алковни. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител. Вие самата казахте много ясно, че говорим за едно и също нещо, а именно разрушаването на проекти, финансирани от Европейския съюз. Но можем да говорим и за много други неща. Нека да се придържим, придържаме към <clears throat> темата ние тук говорим да се сложи край за, на нарушаването. Преди това не сме виждали толкова разрушение. 75 сгради и структури бяха разрушени. Те са финансирани от държавите членки на Европейски съюз и това е само част от разрушенията. Трудно е да се каже това, но изглежда има системна политика срещу народа на Палестина. И определено, госпожо председател, това а, подкопава нашата позиция. Госпожи и господа, училища, детски площадки, кладенци, слънчеви панели се нарушавани, се разрушавани от Израел. Ние държавите от а, а, цяла Европа оказваме помощ на палестинците. В Белгия говорим за 185 хиляди евро. Знаем, че хората са разселени. Знаем, че стотици хиляди деца са останали без дом. И въпреки всичко, ние всички в Европа мълчим. Госпожо Могерини, Европа трябва да настоява международния хуманитарен закон да се зачита, да се зачита за международното право също така. И на второ място ще ви бъда много благодарна, ако ни дадете точни числа, колко от разрушените сгради всъщност са били финансирани от нас. Благодаря, госпожо Волтман. Благодаря, колегата Андерсън. В окупираните територии на западния баряк почти се усеща във въздуха праха от разрушените къщи. От януари тази година повече от 500 палестински домове и други сгради са били изравнени с земята от израелските власти, повече отколкото през цялата 2015 година. Тези разрушения а, са в разрез на човешките права а, и а, са част от израелската стратегия да се прогонят палестинците от а, тези окупирани територии. През 2014 година Европейският съюз поде структуриран диалог с Израел за прекратяване на разрушаванията в, в рамките на 6 месеца. А, сега, през 2016 година, Израел показва единствено презрение към тази инициатива на Европейския съюз. Разрушенията се увеличиха, особено а, структури, а, финансирани от Европейския съюз, а, слънчеви панели, а, цистерни, училища и детски площадки биват разрушени почти могат да бъдат чути виковете и Израел се надсмива, според мен, на Европейския съюз. Това, което трябва да направим е да прекратим безнаказаните действия на Израел, защото палестинските граждани се нуждаят от нашата подкрепа, имат нужда от нашите действия, не само от нашите думи. Благодаря, колега Андерсън. Сега е минута и половина колегата Алкен има думата. Израелски Благодаря ви. В Израел булдозерите разрушиха множество сгради. Беше прекъснато електричеството към обществени институции. Много от домовете в западния бряг бяха разрушени. като всичко това се прави абсолютно безнаказано. Палестинците напускат и на тяхно място идват израелските заселници. Можем да се запитаме какво се прави в отговор на всички тези действия. Разрушават се европейски финансирани проекти, сгради, финансирани с европейски пари. Това е фарс, госпожо Могерини. Не виждаме никаква политическа воля да се направи нещо поне за най-основните от тези проекти на Западния бряг. Крайно време е да се спре подкрепата за израелското заселничество на западния бряг. Нека да чуем цялата истина за разрушените сгради по европейски проекти. Нека ни се каже каква ще бъде компенсацията и съответно да се прекрати помощта за Израел по Хоризонт 2020. Нека изпратим и е, мисия за установяване на фактите. Благодаря. Благодаря, колега Алкен. Сега за една минута колегата Дамато. Благодаря, господин председател. Ние говорим за Палестина. И, а, тук имаме две групи а, подкрепящи. Едните са за, другите са против Израел. Ние в Европейския съюз а, настояваме за защита и за, на правата на човека. А, е, съвета за сигурност на ООН, е, съда в Хаг описват е, тези прояви. Европейски съюз трябва да призове израелското правителство да подкрепя тези проекти. Виждаме напрекъснато разрушаване на сгради, които са финансирани с международни фондове. Трябва да се намери решението с две държави, нещо, което заплашва непрекъснато Израел. В Палестина виждаме, че гражданското население става все по-отчаяно. Виждаме също така примери за нарушаване на е, мълчанието. Имаше една фантастична комуникационна кампания според която само чрез а, съ, сътрудничество между двете държави може да се развие гражданското общество. Господин Прецел, с една минута. господин Прецел. Господин председател, госпожо върховен представител. Вие казахте, че вашата мечта е а, решението с две държави в Близкия изток. Какво допринесе в миналото Европейския съюз за това? Тя въведе а, етикетирането на продукти от Юдея и Самария а, и финансира незаконни сгради в а, зоната С. А, знаете, че Израел отговаря сигурността в а, зоната С при а, настоящите условия а, решението с две държави би било самоубийство за Израел заради топографията на региона. И вие знаете много добре това. Докато Европейският съюз продължава да финансира незаконни сгради в Юдея и Самария, израелските булдозери ще са в действие и те ще са в своето право. Те ще осигуряват сигурността на Израел. И а, трябва да видим това. Това ще бъде в интерес на целият ни парламент. Благодаря на колегата Прецел. Сега колегата Ускок за една минута. Herr talman, fru vice ordförande. Det som i dag sker på... Благодаря, господин председател. Това, което днес става на западния бряг е неприемливо. Разрушават се жизненно важни сгради. От януари тази година, само за 4 месеца, са разрушени повече сгради, отколкото през е, цялата 2015 година в този регион. Искам да ви призова а, да не се призовава а, съветът за асоцииране на Израел с Европейския съюз преди да се намери решение. А, Европейския съюз трябва да получи компенсация. Не можем само да гледаме а, политиката на Израел да изгонва хората, да ги прогонва от домовете им и да разрушава сгради построени с европейски пари. присъединявам се към колегата, която искаше да знаем точните суми. А, не е достатъчно да осъждаме действията на Израел. Тук а, се нарушава международното право и това трябва да има политически и економически последици. Благодаря на колегата Улскок. Сега колегата Шкипък за една минута. Господин председател, конфликта между Палестина и Израел продължава десетилетия. Това е една трагедия. Сега виждаме, че се рушат изгради, финансирани от Европейския съюз. Разбира се, тази ситуация е много сериозна, но когато се борят две страни, сигурно и двете трябва да бъдат внимателно анализирани. Това, което правят палестинците, не се отразява от световните медии, така както се отразява всичко, което правят израелците. Същевременно имаме споразумението от 95-та година и съответните военни и политически отговорности на Израел за координация на проектите. Госпожо Върховен представител, интересуваме е, защо обаче ние съдействаме за незаконни постройки по тези места. Това не помага. Благодаря за една минута колегата Вайгъл. Благодаря, госпожо Могерини, за много добрите ви встъпителни думи. Не искам да добавя нищо друго, искам само да кажа, че не е съвпадение, че тази дискусия се провежда толкова късно. Това показва невежеството на парламента по тази трудна тема. Няма да говоря за региона. Колегите вече говориха по този въпрос. Онези, които обаче наруш... разрушават палестински домове, са онези хора, които а, рушат, което е напълно неприемливо от гледна точка на международното право. И трябва да сложим край на този квази държавен тероризъм в флагрантно нарушение на закона. Това не може да бъде добре нито за Израел, нито за палестинците, нито за целия регион, нито за когото и да било. Ние просто искаме зачитане на Израел и справедливост за палестинците. Благодаря. Благодаря. Сега за една минута господин Лихиерик. Благодаря, госпожо Върховен представител. В името на разума и правото не можем да позволим да се рушат стотици сгради, защото на първо място това е незаконно. Незаконно е анексирането и колонизацията. На второ място не може хиляди палестинци, сред тях и деца, да бъдат лишени от правото на дом. Европейския съюз, освен това, сам търпи унижение от действията на Израел и това, което се решава от израелското правителство. Би трябвало да се поеме отговорността израелската държава да си заплати за разрушеното и да се възстанови демокрацията, както и да се изпълни точка 2 от споразумението С Израел. Ние трябва да се водим от тази точка. Ако Израел не зачита международното право, би трябвало да се премине към спешно действие. Благодаря. Сега за една минута дам думата на колегата Дюран. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен е, представител през е, юли миналата година в, един, в едно село в Палестина а, вижте какво е останало от а, това село. Само руини. Всичко беше, всичко е било унищожено, разрушено. Имало е там 600 сгради, училища, сгради, а, е, домове са били разрушени. Голяма част от тях са финансирани от европейски фондове. Европейския а, съюз трябва да защити най-уязвимите уязвимото население. Израел не е държава, която да е извън закона, извън правото. Трябва да се зачитат гражданите, цивилните граждани. Европейския съюз трябва да а, държи а, а, сметка на Израел и да иска да възстанови щетиите. Благодаря, господин Дюран. Сега господин Парньо има думата. Благодаря. Може би трябва да ви напомня какво казва един професор в Нью Йоркски университет. Той е специалист по мирните процеси. Според него рядко се е стигало до такова отчаяние и до такова ежедневие на насилието. Необходимо е да се работи. И въпреки това, всяка седмица израелските власти разрушават по 50 сгради. Много са разрушените от началото на годината. Госпожо Върховен представител, Разбира се, че мнозинството палестинци искат единствено да живеят в мир. Знаете, че има френска инициатива за стартиране на мирния процес, за решение на двете държави, за спиране на окупирането на тези територии. Би трябвало да приемем и пътна карта. Благодаря. Сега господин Герки за една минута. Уважаема госпожо върховен представител, трябва да се обърнем към реалностите. Тук говорим за палатки за бедуини на западния бряг, финансирани от Европейския съюз върху обществена територия, нелегално и в разрез с законите. Ако това беше се случило в Германия, веднага постройките щяха да се разрушат, а виновниците щяха да бъдат изправени пред съд и може би да, усидат, да отидат в затвора. А, дали Европейският съюз приема нарушаването на международно право срещу нашия партньор Израел? А, и се възмущаваме на реакцията на Израел. А, ще приемем ли, е, че с пари на европейски дънакоплаци се изграждат незаконни постройки? И защо само Израел критикуваме а, е, и защо стигаме до несправедливата а, е, оценка, а, която възприемаме а, от европейските институции? Благодаря колегата Сирикиотис за една минута. Ми, колеги, до сега Европейският съюз бездействаше по отношение на Израел. Израел се стреми към собствено решение чрез заселническата политика и разрушенията а, жертва на разрушенията стават а, и сгради, построени с европейски средства, а, както и жилища а, на палестински граждани. Затова палестински беженци не могат да се върнат по родните си места. Европейският съюз а, прави всичко. А, за да подкрепи палестинците, а Израел подкопава всички тези усилия. А, не бива да се обвиняваме един друг. Това няма да ни помогне. Европейският съюз а, трябва да бъде ясен спрямо а, израелските власти и а, трябва да влезе в сила член 2 от а, споразумението за асоцииране. В противен случай а, това споразумение трябва да излезе от сила. Но не можем да бъдем равнодушни към палестинския народ. Благодаря, колегата Тейлър. Благодаря, господин председател, госпожо местник председател Магорени. Е, растящото разрушаване от страна на европейските, е, израелските власти на палестински училища, домове и болници е добре документирано. В първите месеци на 2016 година повече палестински домове са били разрушени, отколкото през цялата 2015 година. Това е вредно за решението с две държави. Това е вредно за структурирания диалог. Аз мисля, че е време да се засили натиска върху израелското правителство. И госпожо Могерини, ще направите видели а, предложение това на съвета а, и а, ще поставите ли условие за а, пълно спиране на разрушаването на сгради и с подкрепата. Председателя прекъсна една минута колегата Хан. Господин председател, виждаме разрушенията, е, виждаме насилствените премествания на западния бряг и вицата Газа. През последните няколко месеца тези действия стават все по-интензивни – Разбира се, те противоречат на международното право. Не може да се позволи това да продължава, защото това означава да предадем палестинците, както и европейските граждани допринесли за тези проекти. Освен това, по този начин ние застрашаваме и решението с двете държави. Госпожо върховен представител, ще обявите ли как, колко струват разрушените сгради по европейски проекти? Ще поискате ли Израел да плати за щетите? Благодаря. Е Благодаря на колегата Кан. Сега е за една минута колегата Сакорафа. Госпожо Могерини, аз мисля, че събитията в окупираните територии подчертават пълния провал на европейската политика в региона. Е, Израел продължава престъпната си политика на разрушения в западния бряг. Само тази година 750 50 хектара бяха конфискувани. Господин Натаняхо открито казва, че те трябва да разрушат сградите, защото са били издигнати незаконно и той казва, че продължава да сме за а, решение с а, две държави. А ще остане ли земя, на която да се изгради палетинската държава? Един месец вече е мина от двумесечния период без резултат и ние се чудим какво още очакваме от Израел, какво трябва да направи още Израел преди да приложите, както сте задължени, клаузата за правата на човека и да започнете да налагате санкции на Израел. Благодаря. Благодаря, колега Сакурафа. Сега давам думата за една на колегата Фройнт. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, ако не бях видял със собствените си очи, сигурно нямаше да повярвам това, което видя. През март тази година посетих западния бряг с колеги. И а, навсякъде видях а, отчаянието и а, разрушението, а, което се засилваше и ставаше все по-лошо през годините. А, но най-лошото е, че бяха разрушени а, сгради и комунални структури, изградени с а, средства от Европейския съюз а, бедуините, които ни показаха остатъците от своите палатки с европейските символи, които бяха трудно разпознаваеми. А, госпожо Върховен представител, ще поискате ли компенсация от израелското правителство за Европейския съюз а, и край на тази тяхна политика? Благодаря колегата, на колегата Фронт, колегата Абаунца. Една минута. Благодаря, господин председател. Ясно е, че експулсирането на граждани и разрушаването систематично на техните домове, всичко това е част от глобалната стратегия на Израел срещу Палестина като възможна държава. Да не говорим за бомбардировките в Газа, когато европейските държави реагираха смехотворно. Европейския съюз си мълчи за ежедневните убийства в ивицата Газа. Госпожо Могерини, от вашите думи става ясно, че комисията разбира, че до сега не е направено нищо. Само се заявяват разни лозунги, но не се прави нищо. Колегите вече го казаха. Крайно време е Израел да престане да се радва на безнаказаност. Благодаря. Сега за една минута колегата Арен. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Магерини за ангажимента, която тя пое в Близки изток. Споделям напълно целите вие, именно да се опитате по всякакъв начин да улесните мирния процес. Това, което ни тревожи днес, както вие казахте, е една част от предизвикателствата, които имаме в този конфликт. Разрушаването на инфраструктура от първа необходимост, финансирано от Европейския съюз върху палестинска територия. Аз поделям тревогата на колегите. Не са а, а, нелегални инфраструктурите, а колониите. А, това са сгради, които са заплатени от нас, за да се отговори на потребностите на палестинското население. Това е неприемливо. Трябва да се възстанови диалог, да може да се предприемат санкции, ако е необходимо, и финансови компенсации. Благодаря. Благодаря. Сега за една минута колегата Гомеш. E- Благодаря. Аз бях в Иерусалим и видях че, каква беше там средата и живота на палестинския народ. Видях всъщност, че решението с две те държави, които като се има предвид израелската политика, провеждана жестоко и глупаво по отношение на газа, не провокира радикализирането на палестинското население. Финансовите проекти на Европа са а, разрушени. Как оценявате вие, госпожо комисар, вие ситуацията? Ще поискате ли компенсация и това ще направите ли публични разходите за, това строителство? Трябва ли ние да покриваме тези разходи и да оставим процеса на мир да умре? Благодаря. Сега в рамките на спонтанните изказвания колегата Маточало има думата. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Днес ние участваме в сериозен дебат не говорим за 34-мата израелци убити през същия период, говорим по друга тема, говорим е, за цимента, който Хамас непрекъснато краде, за да построява сградите си. Но нека ви напомня тези ужасяващи картини с млади палестинци, които нападат израелците по улиците и ги убиват. Не бива да ставаме жертви на антисемитизма. Европейския съюз трябва да си даде сметка, че винаги, когато захранваме антисемитизма, захранваме тероризма. Нека да говорим и за страданията на израел... израелците, загиналите 34 през последните няколко седмици. Благодаря. Сега дам думата на колегата Лот. След няколко дни в Израел ще празнува денят за възпоменание на жертвите, както и своята независимост. Така че е време да се замислим за процеса. Израел през последните месеци разруши училища, болници и жилища и а, много хора останаха без дом и а, а, ние се опитваме да постигнем мир. А, междувременно израелското правителство а, иска да а, се разпростре в териториите А1 и А2 около Витлеем. Тези политики застрашават решението с две държави. Европейският съюз трябва да покаже ясно, че искаме да спре, да спре разрушението и искаме компенсация за щетите. Благодаря. Сега дам думата на колегата Мария. Благодаря, господин председател. Предвид нарушаването на правата на човека, на които наблюдаваме всеки ден на Западния бряг, ние трябва да работим по-нататък за намирането на решение на този конфликт. Имаме повече от 600 сгради, които са били разрушени през последните няколко месеца, изключително здраги, финансирани от Европейския съюз. Разрушени са и училища, което означава, че децата няма да могат да получат образование. Има също така а, решение на израелските военни да пречат на движението на палестинците. Палестинците трябва да се справят с недостиг на вода, например. Всичко това показва значението, важността да се намери решение на този проблем. Трябва да повишим финансирането, за да се борим срещу бедността. Благодаря, господин Мариас. Колегата Банкесто. Благодаря, господин председател. Почитаеми колеги, вече доста време се казва, че институциите трябва да се отчетат и да въведат конкретен план за действие, да се сложи край на окупациите и да се намери справедлив изход от този апартейт, на който са подложени палестинците. Призоваваме върховния представител да поиска от израелското правителство да спре тези окупации да се спрат разрушенията и разпространението на израелски селища на западния бряг. Освен това, бихме искали европейските държави и Европейския съюз като цяло да не подкрепя чрез хуманитарни проекти тези действия и да харчи пари на европейските данакоплаци. Не може да бъдем мъчеливи съучастници на това, което се случва. Нека да се наложат санкции. Благодаря, колега Креспо. Сега за една минута колегата Марагал. Микро, микро, микро. С микрофон, моля. Yes. Usted nos dijo, señora Mogherini, hace dos años que su máxima... Госпожо Могерини, е, знаете, че от доста време израелско-палестинския конфликт е приоритетен. Конфликт, който е, е ясно, че се води и води единствено до повече, все повече и повече страдания, като това е борба за териториите. Но никога не се е действало така, както по-настоящем. Е, виждаме, че с болдозери се разрушават домовете на хората, европейските проекти. Какво правите е, вие обаче? Би трябвало да имате предвид, че аз също съм бил там в бедуинските лагери и мога да ви кажа, че решението за бедуините не е решението с държавна институция, просто а зоните А и Б трябва да бъдат под палестински контрол, да не се разширяват израелските селища. Какво можем да направим? Не може апартейда да е безнаказан. Благодаря, колегата Бухнер има думата. Благодаря. Благодаря, че дойдохте тук, госпожо Върховен представител. Миналата година бях в Палестина и трябва да кажа, че бях шокиран. Не само защото цели къщи и инфраструктура безразборно бяха унищожавани от израелските военни. Не. Затворите в Израел са пълни с деца и младежи. Повтарям, с деца и младежи. Когато бях там, един младеж беше застрелян в гръб по време на бягство, защото бил замерил бронирана кола с камък. И това е съвсем законно действие. А, стрелецът беше обявен за герой. Искам да ви помоля, скъпи колеги, да се замислите дали можем да сключваме привилегировани споразумения с държава, която действа по този начин. А, ние нямаме право да предоставяме материали за и военни средства, ако имаме все още ценности, които са святи за нас. Благодаря на колегата Бухнер. С това приключва процедурата за спонтанни изказвания и сега в края на нашето разискване давам още веднъж думата на върховния представител госпожа Могерини. That... Благодаря. Позволете ми да кажа, че от една страна за мен е чест, че някои от вас в тази зала смятат, че за година и половина би трябвало да мога да реша най-стария конфликт и може би един от най-тежките конфликти в целия свят. Де да беше възможно това? Аз не искам да поставям ограничения какво може да стане до края на мандата ми и да се надяваме, че ще можем да се придвижи напред, но това е много показателно. Ние трябва да бъдем фокусирани и последователни в това, което правим, защото има специална роля Европейския съюз в Близкия изток. Ние сме не само единствения, първия донор на палестинците и първия търговски партньор на Израел. Аз съм изкушавам да кажа, че ние сме единствения политически играч, фактор, който се фокусира върху този проблем. Или поне сме малко в света. Имаме една специална роля, която проистича от нашата история, от нашата география. И затова винаги съм натъжена, когато тук в пленарната зала се водят дебати по темата, че ние тук се разделяме. Едните застават на една страна, другите на друга страна. Ще бъда много ясна за принципите си, позициите ни, твърдите ни действия. Те са нашата сила, по тях не може да се водят преговори, но трябва да имаме предвид каква е ролята ни. Ролята ни е да се опитваме да изграждаме мостове и да насърчаваме онези, които вътре в Палестина, вътре в Израел, в техните общества и политически лагери все още смятат, че това е резултат на а, а, това, че палестинците и израелците живеят а, и работят заедно. Това беше очевидно а, при споразумението от Осло. Виждам, че днес сме изправени пред риска от поколения на а, израелци и палестинци, които са израснали с впечатлението, че това не е нормално. Израелци и палестинци да работят заедно за мира. Мисля, че като европейци и като европейски институции имаме обща отговорност. Именно за това искам да благодаря на онези от вас, които взеха участие в инициативата парламент парламентаристи за мир, която об... обединява парламентаристите на Палестина и Израел да се борят заедно за мир. Ние вече обсъждахме и а, в миналото тези проблеми, точно по същия начин. Ние не виждаме проблеми, ние смятаме, че можем и трябва да бъдем приятели на и на палестинците, и на израелските, израелците. Не, няма противоречие в това. Ние като приятели може да даваме съвети, може да упражняваме малко натиск, понякога с дипломатични думи, понякога малко по-твърдо, защото наистина някои от вас казаха, ние трябва да запазим доверието на страните в ролята на Европейския съюз. Искам да спомня споделя нещо, което каза колега за, за а, липсата на доверие от израелската страна. Вчера се случи нещо много важно. Президента на Израел дойде за честването на Деня на Европа и а, даде много а, полезни изявления, че дори нещата, за които не сме съгласни и по тях можем да работим заедно, да се опитваме да изграждаме мостове. Казвайки това, това е нашата политическа отговорност и нашата политика е пределно ясна и тя а, е, е очевидна и за палестинците, и за израелците. Ние многократно сме доказали, че всеки опит да се разделят държавите членки или институциите на Европейския съюз просто не действа. Споменах само някои от проблемите, които за нас са ясни. Очевидно факта, че ние сме против всякакво насилие и език на омразата. Противопоставяме се на политиката на заселване и е, презаселване. Ние смятаме, че проектите финансирани от е, бюджетите на държавите членки на Европейския съюз се извършват е, под хуманитарен императив. Ние винаги зачитаме принципите на неутралност и безпристрастност. Ние оказваме подкрепа на най-уязвимите, където и да се намират те. Няма да се откажем от това. Това е твърд наш принцип и твърда наша практика. Ние, както споменах в началото, но забелязах, че много повдиг... от вас повдигнаха този въпрос, ние работим също така с държавите членки по бъдещите стъпки, включително за реституцията или компенсацията за конфискуваните или разрушени сгради, финансирани от Европейския съюз. Трябва да работим съвместно с всичките държави членки, за да запазим единството на нашия съюз. Позволете ми да завърша, като кажа следното. Наистина вярвам, че бъдещето за нас е да инвестираме в механизми и структури, които ще работят съвместно в непрекъснат диалог, както с палестинската автономия, така и с израелските власти. Именно за това, когато ме запитахте как оценявам механизмите, които въведохме, аз казах, че много се радвам, че има защо, такива механизми, защото те позволяват да се действа прозрачно, дори по позиции, които не споделяме с нашите израелски приятели. Искам да завърша с нещо, което много завърши, много това споменаха, че ние ще ще работим за програмата за мира, програмата на двете държави. Може би това няма да се случи през година, следващата година и половина, не мога да обещая това, но мога да кажа, че ще ви докладвам. А, искам да ви напомня, че преди година и половина работата по програмата не а, вървеше. Работата по доклада, за който говорих, ще включва а, споменаване на тези проблеми по същество в съответствие с работата, която работим, която извършваме в сътрудничество с Штатите, с ООН, с Русия, с някои арабски държави и включително ще има и някои елементи на препоръка. На този етап това международната общественост би могла да прави такива препоръки на двете страни. Естествено, няма магическа пръчка, няма магическо решение, което а, от днес за утре да създаде двете държави, но вече виждаме как ние рестартирахме работата по тези проблеми заедно с партньорите ни в международната общност и аз съм уверена, че това ще ни доведе заедно с страните в конфликта до някакво положително развитие. Аз знам, че като говоря тези неща днес, а, звуча твърде оптимистично, но ако не се ръководим от надеждата да променим нещата, няма никога да можем да ги променим. И така искам да ви помоля отново да се обедините колкото можете в усилията си да облегчите тази работа, като знаете, че имаме специална отговорност, както за, по отношение на палестинците, така и по отношение на Израел. Благодаря. Благодаря, госпожо Могирини.